Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your... Уважаеми дами и господа, добро утро. Мога ли да ви помоля да заемете местата си? Обявявам заседанието на Комисията по регионално развитие за открито. Днес имаме много важни точки в дневния ред и вече закъсняхме с 10 минути, така че мисля, че можем да започнем. Започваме с одобряване на дневния ред. Има ли възражения? Господин Ван Нистелрой? Малко ми е странно, че Кайтанен, Катайнен идва след нашето гласуване. А, да, добре, отбелязвам си това. Ние поканихме господин Кайтанен за нашето заседание през февруари. Той не успя обаче тогава да дойде, нямаше възможност. И за съжаление така се получава, че ще гласуваме преди да обменим мнение с господин Катайнен и заместник председателя на Европейската инвестиционна банка. Така или иначе смятам, че този обмен на мнение ще бъде интересен и полезен, въпреки че ще бъде след като гласуваме. Има ли други възражения или коментари, свързани с дневния ред? Не виждам. Следователно, може да смятаме, че дневният ред е прият. Следващата точка от дневния ред е одобрение на протокола от заседанието 26 февруари. Във вашите материали за заседанието имате протокола. Предлагам обичайната процедура, ако по време на това заседание не бъдат изказани възражения, да сметнем протокол за одобрен. Съгласни ли сте? Да. Добре. Третата точка е съобщение на председателя. Имам само три съобщения за вас. Двете съобщения са доста технически. Последното информационно. Първо искам да ви припомня, че от 10 часа ще гласуваме. Моля, проверете дали имате картите си за гласуване, защото съм сигурна, че ще трябва да проверим някои от гласуванията с използване на електронната система. Така че напомням ви за картите за гласуване. Второто съобщение е за заседанията на нашата комисия в четвъртък след обед. За съжаление, тази година ще имаме много заседания на нашата комисия в четвъртък. Ще бъда откровена, когато предложих графика за нашите заседания по време на годината. Очаквах вие да реагирате. Но никой не реагира. И за това имаме заседание в четвъртък. След това заседание ще имаме още три заседания през септември, октомври, ноември. Така или иначе, това са заседанията на нашата комисия. Не можем да си освободим четвъртък след обед, трябва да изпълним нашите задачи. За това ще ви помоля да организирате вашите пътувания в съответствие с програмата на нашата комисия. Лично аз мога да ви обещая, че ще се постараем да организираме нещата така, че дневния ред на тези заседания ще бъде справедлив, така че докладите на различните групи ще бъдат представени четвъртък след обед, защото знам, че обикновено след обедните заседания са най-сложни. Така че веднъж се опитахме да променим дневния ред в последния момент, но това беше доста неуспешен опит. Но така или иначе ще се постараем да организираме дневния ред така, че всички политически групи да са представени на заседанията преди и след обед. И последното ми съобщение – За да продължа темата, следващата година секретариатът ще бъде по-настойчив е, пред Централната служба, така че да получим по-добър график на заседанията, защото има много комисии, които изобщо няма заседание в четвъртък. Ще се постараем да положим максимални сили. Заповядайте. Госпожа Крел, благодаря. Мислех, че тези промени са били внесени едва по-късно. Всъщност не знаех, че толкова често предстои да провеждаме заседания в четвъртък след обед. Следващия път би трябвало да ни уведомите по-рано. При всички положения щяхме да се противопоставим, ако ни бяхте уведомили. Много е важна работата ни тук, но също толкова важна е и работата ни в избирателните райони, за която разполагаме само с края на седмицата. Много е трудно да отпътуваме от тук в четвъртък вечерта в 19 часа. Много е трудно да отпътуваме от тук с самолет към Португалия, Испания или Германия, например. Може би е по-лесно да се приберат от дома в четвъртък вечерта колегите от Холандия, например. Какво искам да кажа? Не е възможно всички докладчици от политическите групи да са тук в четвъртък след обед. Ще трябва да бъдат замествани от свои колеги от групата. Да се надяваме, че няма да се налага това много често но ако се наложи, би трябвало да е възможно политическата група да излъчи заместник. Благодаря ви. Да, разбирам това, което казвате. Имаме опити от предходното ни заседание. Тази ситуация с заседанията в четвъртък може би ще бъде едно добро основание за нас да бъдем по-гъвкави, когато се съгласяваме с кандидатури за заместник докладчици. Да, благодаря ви за това изказване, разбирам ви. Искам да ви кажа, че много сложно да се лети за България от тук. Така че аз трябва самата да летя в, в петък сутрин и губя целият ден, целият петък, но такава е ситуацията с нашите заседания. Затова трябва да приемем ситуацията такава каквато е и да планираме нашия дневен ред, нашето време, да планираме нашите полети и да се постараем, може би, да намерим заместници за някои от заседанията и да бъдем по-гъвкави, за да гарантираме това, че ни изпълняваме нашите задължения тук в парламентарната комисия по регионално развитие. Ще се постараем да направим всичко възможно следващата година. И третото ми съобщение е, е че миналата седмица бях председател на делегацията нашата комисия в Нидерландия. Това беше първата ни делегация на нашата комисия през този парламентарен мандат. Госпожа Вълфрида, господин Марше, господин Новаков, госпожа Родригис и господин Пираки бяха членове на делегацията. Бяхме придружени от господин Ван Нистелрой и бих искала да му отправя най-сърдечна благодарност за неговия принос, за приноса на неговите сътрудници, организирайки нашата програма, срещите, посещенията. Наистина бяхме впечатлени от срещите ни в Нидерландия. Бяхме впечатлени от радушния прием. Проведохме много интересни, полезни срещи. Обедена съм, че това е един от добрите примери за това, как въздействието, влиянието на Фонда за регионално развитие води до растежи работни места, води до развитие на местната економика, води до развитие на малките и средни предприятия. Много важна част от нашето посещение беше участието ни в много добро партньорство между правителството, органи за местно самоуправление, бизнеса, научните среди, включително и университетите. Това наистина гарантира добро развитие и изпълнение на всеки един проекта. Така че благодаря ви още веднъж, господин Ван Нистелрой. Благодаря на всички колеги, които участваха в делегацията. Ще имаме удоволствието да изпратим нашата благодарност на всички, които ни посрещнаха включително и на предприятията и организациите, с които се срещнахме по време на нашето посещение в Нидерландия. Така че първата ни мисия беше много успешна. Ще обсъдим следващите ни посещения през тази година малко по-късно. И така, благодаря ви. Преминаваме към следващата ни точка от дневния ред. Обмен на мнение по темата политика на политиката на сближаване при разглеждането на стратегията Европа 2020. Нашия докладчик е господин Руаш, Той е тук. Също така имаме докладчици в Сянка. И сред нас също така е представител на Европейската комисия, господ... а, двама представители на Европейската комисия от Генералния секретарят, а също така и господин Джон Уолш от Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия. Започвам обмен на мнение. давам думата на докладчика. Заповядайте, господин Руаш. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Позволете ми да направя една първоначална бележка. Вече 25 години съм работил кмет на град в Португалия и също така съм бил председател на Обединението на кметовете. Така че съм човек, който поема много отговорност и като член на Европейския парламент и като докладчик по този въпрос – на един етап, когато преразглеждаме стратегията Европа 2020 година. Затова по време на този първи обмен на мнения по този доклад, по собствена инициатива, бих искал да кажа първо, че съм отворен за диалог, така че ако смятате, че е необходимо да обсъдите с мен неофициално въпросите, които са важни за вас. Аз съм отворена и за официални, и за неофициални срещи. Искам да подчертая, че целта ми е да подготвя доклад по собствена инициатива по политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията Европа 2020. Това е една много важна възможност Надявам се, че тази политика ще доведе до по-голямо сближаване в Европейския съюз, ще направи Европейския съюз по-справедлив. Бих искал да ви предоставя също така повече информация за контекста, в който изготвих този доклад. Както знаете, съвета и комисията вече са публикували информация за дейността в тази сфера – Европейската комисия вече започна средносрочния преглед на стратегията Европа 2020 година. Комитета на регионите чрез ръководния си комитет и економическия и социален комитет вече са публикували два документа. Едно проучване на економически и социален комитет. Също така този комитет подготви своето становище – през март миналата година Европейската комисия започна публични консултации по този преглед. Резултатите бяха публикувани този месец. На 3 марта комисията излезе съобщение и там се казваше за това, че този процес ще бъде финализиран в края на, този, на тази година заместник председател на Европейската комисия, господин Катайнен, ясно заяви през февруари, дори и това да не стане през тази година, това ще стане само защото има други приоритети. Така че е време ние в нашата комисия да започнем обсъждане по този въпрос, да обсъждаме цялостната политика на сближаване и бих искал да изтъкна пете основни аспекта, които следва да се обсъдят. Разбира се, вие може да предложите всичко, което сметнете за необходимо. Първо смятам, че е от решаващо значение да подчертаем решаващата роля на политиката на сближаване при постигането на целите на стратегията Европа 2020. Второ, Европейския фонд за стратегически инвестиции като част от плана Юнкер, според нас, трябва да бъде допълнение към политиката на сближаване и структурните фондове. Стратегията Европа 2020, освен това, трябва да бъде разгъната въз основа на принципа на управление на много равнища и трябва да се опира върху принципа за партньорство. Това трябва да бъде нашия подход, това трябва да утвърждаваме. Трябва също така да утвърждаваме подхода за вземане на решения отгоре надолу и отдолу нагоре. Така че наистина да утвърждаваме реално принципа за управление на много равнища. Необходимо е също така да бъдат намалени проблемите, които могат да претоварват органите за управление на общинско и регионално ниво смятам, че е изключително необходимо да насърчаваме административното упростяване. Също трябва да изведем на преден план тематичната цел номер 11, а именно засилване и укрепване на административния капацитет в общините и регионите. Ние трябва да имаме и имаме териториални цели, които следва да отразяват спецификата на всеки един регион, включително и силните му страни. Разбира се, необходимо е да се гарантира и гъвкавост при реализацията. Например, за тази цел е важно да се въведе и качествен анализ. Разбира се, различните региони живеят в различни условия, развиват се в различни условия. Искам да ви припомня, че следва да се стреми да подобрим условията за органите за местно самоуправление да се почувстват неотменна част и да поемат своята отговорност при реализацията на стратегията Европа 2020 година. Смятам, че по този начин по-успешно ще бъдат постигнати целите на стратегията отчетейки е това, че графиката е на пре, е, Извинете, че графиката е напрегнат, смятам, че трябва да мислим за бъдещите дългосрочни стратегии на Европейския съюз и структурните фондове от гледна точка на това какво ще се случва през бюджетния период след 2020 година. Трябва още от сега да започнем да мислим дългосрочно. Това ще ни позволи да гарантираме реалното участие на всички нива на управление. През 2020 година ще има нов парламент и нова комисия. За това е необходимо не само да дадем оценка на сегашната стратегия Европа 2020 година, но трябва до тогава да подготвим една нова стратегия и нова многогодишна финансова рамка, за периода след 2020 година. Искам да ви припомня графика. На 17 юни ще има втори обмен на мнения и ще обсъждаме проекто доклада. На 1 юли е крайния срок за внасяне изменения и след това през септември ще гласуваме в нашата комисия по доклада. Сега очаквам с нетърпение да, чук, да чуя вашите мнения, вашите изказвания. Благодаря. Сега дам думата на докладчиците сянка. Госпожа Крал, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря ви за възможността да проведем първоначално разискване на среща на докладчиците в Сянка. Подходът, възприят в доклада, според мен е отличен. Докладчикът е подбрал правилните теми. Напълно съм съгласна с това, че целите на стратегията Европа до 2020 година трябва да бъдат тясно обвързани с политиката на сближаване тъй като политиката на сближаване всъщност е инструментът за прилагането на тази стратегия. Ако държавите членки и отделните региони застанат зад целите на програмата Европа 2020, то те трябва да работят и за прилагането на политиката на сближаване. Съгласна съм и с онова, върху което се е спрял, доклад, върху което се е спрял докладчикът във връзка с принципа на партньорство. Парламентът се обявява за усъвършенстването на прилагането на този принцип. Но в някои региони той не бе приложен съгласно първоначално заложените цели – не мисля, че поради това трябва да спрем вече започналите процедури и да променим механизма за прилагането на този принцип. Но ще трябва ясно да заявим, че не можем да приемем подобни действия, но в рамките на политиката на сближаване в бъдеще трябва да настояваме за прилагането на принципа на партньорство. Регионалните цели със сигурност са важни, би трябвало да им бъде отделено внимание в доклада, но не би трябвало към общоевропейските цели да се добавят национални и регионални цели, чието постигане също да е обект на контрол. От това ще проистече допълнителна административна тежест, което е в противоречие с първоначалната ни цел – ако се предвидят цели на повече от едно ниво, обаче е вероятно да се увеличи административната тежест за общините и регионите. А това със сигурност не е сред намеренията на докладчика. Нека кажа няколко думи за следващия програмен период – по време на миналия мандат през 2010 година започнахме работа по петия доклад за политиката на сближаване. През декември 2014 година бе прият регламентът 2013, извинете. Работихме много усилено, за да спазим графика. За приемането на регламента бяха необходими над 100 тристранни консултации. Процесът може да бъде съкратен, ако съветът работи по-ефективно с нас. Не ние блокирахме процеса. През 2017 година предстои междинният преглед, т.е. до 2017 година не можем да започнем работа по средносрочното финансово планиране. Но има и нещо, което можем да направим. От опит знам, че можем още от сега да започнем да разискваме вероятните показатели по време на миналия мандат се получи забавене, тъй като не обсъдихме своевременно показателите. Ако можем да направим това сега, то ще имаме време, за да се посветим и на останалите теми. Нека поговорим за това, какви показатели ще са необходими за следващия програмен период, така че и след 2020 година да прилагаме добри мерки по политиката на сближаване. Now... Благодаря, госпожо Крел. Госпожа Томашич. She's not, she, she's not here. Госпожа Томашич я няма. Продължаваме с господин Ван Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. Вече бе упоменато, че политиката на сближаване е много важен инструмент за постигането на целите по стратегията Европа до 2020 година. Политиката на сближаване е изключително важен инструмент в рамките на инициативата за новаторски съюз. Той е в основата на стратегията Европа до 2020 година. На политиката на сближаване се пада особено важна роля в областта на научно-изследователската и развойната дейност. Запознах се с документа на Комисията за стратегията Европа до 2020 година. През 2013 година около 2% от БВП бяха изразходени за научно-изследователска и развойна дейност. Това е цифрата цитирана в този документ. Тази стойност ще трябва да се увеличи на 3%. Научните изследвания и развойната дейност могат да допринесат за растежа и заетостта. Още един момент важен с оглед на заетостта и образованието това е Европейският социален фонд. Трябва да помислим как да се възползваме от този фонд, за да напреднем и по програмата си за човешкия капитал. Друг момент е укрепването на малките и средни предприятия, повишаването на енергийната ефективност. Всички тези аспекти могат да допринесат за постигането на целите по стратегията Европа до 2020 година. Смятам, че Поставихме едно добро начало тук в Европейския парламент. Поставихме добро начало на работата по политиката на сближаване заедно с останалите европейски институции. Повечето програми вече са одобрени. Сега е моментът да започнем работа по изпълнението им и да направим така, че ресурсите в рамките на политиката по сближаване да допринесат за постигането на всички цели, които упоменах до тук. Целите по стратегията Европа до 2020 година. Благодаря ви. Надявам се, че докладчикът ще отчете казаното от мен в доклада си. Благодаря ви. Следващият докладчик Сянка е Димитриус Пападимолис. Той не е тук. Не искате да се изкажете. Добре. Господин Ропе, ще вземете ли думата? Добре, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Повече от 20 години съм работил в община, председателствах Сдружението на кметовете в Литва, така че имам опит в областта на тази политика. Имам известен опит с прилагането на политиката на сближаване в държавите членки. Знам какви са и проблемите, с които можем да се сблъскаме. Ще участвам във всички заседания на докладчиците в Сянка. Надявам се, че целите на стратегията Европа до 2020 година няма да бъдат разводнени. В момента Европейският съюз и държавите членки са в положение белязано от големи разлики между отделните държави и региони. Вчера, например, говорихме за отрасла на транспорта. В Германия в този отрасъл бе въведено минимално трудово възнаграждение. Подобни разлики водят до затруднения на ниво държави членки. Трябва да работим за преодоляването на разликите между държавите членки, за да гарантираме и по- голяма равнопоставеност на ниво Европейски съюз. Стратегическото планиране трябва да е децентрализирано, така ще допринесем за прилагането на политиката на сближаване. Докладчикът упомена, че управлението се извършва на няколко нива. Заяви също, че естествено управлението да се осъществява на повече от едно ниво. В моята страна, Литва, която е малка държава, страната се квалифицираше като регион. Централната изпълнителна власт бе квалифицирана като управител един вид на целия този регион. Всички държави членки трябва да прилагат регионалната политика. Няма смисъл да се вторачваме в формалностите. Трябва да действаме, предприемайки конкретни мерки, да се вслушваме в местните и регионални органи, в гласа на Комитета на регионите. Трябва да гарантираме участието на местните и регионални органи. Ако те имат повече права и задължения, от това ще проистекат ползи за всички заинтересовани страни, тъй като ще се подобри положението в отделните региони. Всички политически групи ще искат да се постигнат добри резултати. Ако по стратегията Европа до 2020 година се постигнат добри резултати, ще бъдат привлечени инвестиции а от това ще се подобри положението в регионите. Местните органи трябва да се съсредоточат върху конкретни области. Централните органи не бива да отклоняват средствата по политиката на сближаване и да ги поставят в държавния бюджет. Нямаме много време. Между 2007 и 2013 година в Литва 11% от фондовете бяха изразходвани за регионална политика. Останалата част от средствата бе задържана от централните органи. Националните органи решаваха какви мерки трябва да бъдат предприяти и в кои региони. Това според мен не е приемливо. Смятам, че трябва да направим така, че поне половината от фондовете да се предоставят на местните органи. Нека те да решат как да изразходват тези средства, тъй като всеки един регион се намира в специфично положение. Предстои да се прилагат нови правила а именно местните органи реализират 70% от проектите, които се финансират по фондовете. На местните органи ще се вмени голяма административна тежест. Председателката сега ще дам думата на желащите да участват в дебатите. Господин Ван Нистелрой. Um, Господин Ван Нистелрой, мисля, че разполагаме с добра отправна точка. Но, смятам, че сега имаме шанс. Имаме шанс, защото Европейската комисия ще направи оценка през 2016 година. Сега изготвяме доклад по собствена инициатива. Няма нужда да се спираме върху цялата стратегия Европа до 2020 година. Всички заинтересовани страни смятат, че сме поели в правилната посока към по-екологосъобразна, по-интелигентна економика, която залага на заетостта. Но трябва да имаме достатъчно време, за да разгледаме всички инструменти, закрепени в регламентите. Постигаме ли по-добри резултати в сравнение с последния програмен период. Тогава се работеше по Лисабонската стратегия. Сега разполагаме с стратегията Европа 2020, действа и нов регламент. Предвижда се тематична концентрация, т.е. средствата не следва да се изразходват за да се удовлетворят всички желания. Те следва да се изразходват за постигането на конкретни предварително очертани цели. Много голяма е ролята и на показателите. Ще трябва да имаме достатъчно време, за да анализираме резултатите, които постигаме. Ако се утежни процеса чрез прекомерна бюрократична тежест, то това няма да е добре. Ще трябва да се ориентираме спрямо целите на стратегията Европа до 2020 година. Разполагаме с необходимата информация, провеждаме разисквания, но нещата се променят много бързо. Имам предвид областите извън регионалната политика и може да възникне необходимост за приспособяване на инструментите в рамките на нашия ресор. Ще трябва да вземем предвид това, както и въпроса дали си постигаме целите или не. Ще имаме повече време, тъй като разискванията в ресорните комисии в парламента ще се проведат следващата година. Сега ние работим по нашия доклад по собствена инициатива. Но и за това нека още от сега очертаем някои идеи за промени, които можем да използваме по-нататък. Благодаря, госпожа Бресо. Грация, президенте. А, Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко две бележки и разбира се след това ще обсъждаме и текста, внесен от нашия колега мисля се, че когато става дума за подготовката, Разбира се, ние ще обсъждаме доклада на Европейската комисия по изпълнението до сега на стратегия 2020 година, но при подготовката на това обсъждане трябва да помолим комисията да предложи анализ на проблемите, които са изникнали по времето на криза. Стратегията бе замислена преди кризата, която коренно промени социалните и економически условия в Европа. Затова не можем да си представим този средносрочен преглед да бъде рутинен. Трябва да бъде този преглед многоаспектен. Той трябва да анализира доколко стратегията и отделните части са били гъвкави или пък им е липсвала гъвкавост при адаптирането към промените. Мисля си, че структурата е много негъвкава. Виждаме нещо като монолитен блок или поредица от монолитни блокове. Да, идеята е добра, но знаем, че тази стратегия трудно се приспособява към промяната в условията. Мисля, че трябва да разгледаме програмирането и трябва да гарантираме това, че методите за програмиране позволяват адаптиране към промените. Защото в противен случай всички тези мерки ще се провалят. Ние Знаем много примери от историята, когато економическото планиране се е проваляло. Имало е прекрасни мечти, прекрасни документи, но след това тези мечти не са се реализирали на практика. Затова ще помоля колегите зададат много категорични въпроси към комисията, за да знаем какво комисията смята за методиката която е в основата на тази мащабна стратегия. Важно е тази стратегия да може да се адаптира към реалността. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз други колеги. Госпожа Томашич, заповядайте, имате думата. Първо искам да помоля за извинение за това, че закъсних. Бях на заседанието по, прист... по тристранните преговори в областта на либерството. Сега преминавам на Харватски. Стратегията Европа 2020 година целеше да преодолее дългосрочните проблеми на Европейския съюз. За съжаление, по-малко развитите държави членки са твърде далеч от постигането на целите на стратегията. Поради продължилото дълго време криза и намаляването на инвестициите, много държави не успяха да постигнат целта на стратегията 20 да се постигне показателят 75% заедост на населението на възраст от 20 до 65 годишна възраст. Общинските регионалните органи управления трябва да използват стратегията като мерило за собствения си напредък. Програмата за национални реформи която е политика на държава за преодоляване на пречките пред интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, все още не е въплатена в мерките, които се замислят и предприемат от органите на управление на общинско-регионално ниво. Това е последица от подхода, отгоре надолу, който се прилага в държавите членки, като че ли няма системна дейност да се използват възможностите предлагани от е, по-стрикно прилагане на отчитане на принципа за управление на много равнища. Необходимо е да се отчита спецификът на общините регионите, а не само целите, които се задават на нивото на Европейския съюз или на нивото на държавите членки. По този начин ще могат да се премахнат по-радикално пречките пред интелигентния, устойчив приобщаващ растеж. Благодаря ви. Before. Before, before. Okay, Mr. the floor is yours. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам само да споделя нещо, което ще бъде от основно значение по време на разискванията за стратегията Европа до 2020 година. Целта на тази стратегия е насърчаването на растежа и заетостта. ще бъде от значение да се даде възможност на местните и регионални органи на общините да инвестират в проекти, проекти с бъдеще. Откакто бе сключен пактът за бюджетна стабилност и бяха приети пакетът от две законодателни мерки и от шест законодателни мерки обсъждаме критериите. Но регионите и общините имат много голям проблем с финансирането на проекти с бъдеще. От въвеждането на нормата СЕК от 2010 година. Тази норма е бариера пред инвестициите. Трябва да обсъдим въпроса, когато обсъждаме доклада тук в Комисията по регионално развитие. Не малко заинтересовани лица са заявявали спрямо мен, че в бъдеще, ако продължи да действа тази норма, няма да са възможни публични инвестиции. няма да има възможност за такива, дори и да има добри проекти с бъдеще. Няма да бъде възможно финансиране от страна на общините. Може да изработим и възможно най-добрите насоки и политики, но ако общините и регионите не могат да инвестират в проекти, то няма да има никакъв смисъл от тях. Госпожа Малетич. Zahvaljujem predsjedavajuća. Definitivno se slažem e, s колегама. E, да... председател, аз е, не мога да не се съглася с колегите. Наистина, много трудно е предвид е, днешните условия на криза да бъдат постигнати целите на стратегията Европа 2020. Ако сериозно не променим подхода си, е, способите, да видим какво е състоянието на кохезионната политика. Ние всъщност я изменихме из основи за периода 2014-2020 в сравнение с 2007-2013. А това е стратегия, която в значителна степен, т.е. това е политика, кохезионната политика, която в значителна степен би могла да допринесе за постигането на целите на стратегията 2020. И прегледът на целите на стратегията 2020 е, е крайно навременен, крайно, крайно важен, за да можем да постигнем все пак целите и към 2020 година. Благодаря. Господин Волш, представител на комисията, ще се изкаже сега. Тук ли е? О, не, няма го. Не, не господин Волш. Аз съм представителка на генералния секретарят на комисията. А, благодаря. Първо, благодаря на уважаемите депутати за изявленията. Това определено са въпроси и на нашето внимание с оглед на средносрочния преглед на стратегията Европа 2020. Така че е, всичко, което се каза днес тук, е, ще се впише в подготвителната ни работа за прегледа. Няколко неща бих желала да споделя с вас що се отнася до най-новото развитие на нещата по стратегията и е, връзката и с кохезионната политика. Е, наистина, е, има вече някои стъпки, които подготвят е, прегледа на стратегията. Преди една година комисията излезе с известие равносметка на състоянието, на напредъка по пътя към 2020. След това Миналата година пак е, между май и октомври месец проведохме обществено допитване и след това пристъпихме към преглед на стратегията на, на две стъпки. Е, първо на, на 2 март 2015 година комисията публикува резултатите от допитването заедно с актуализиран доклад за състоянието на стратегията Европа 2020 цел по цел и страна по страна. Получихме повече от 700 отговора е, в хода на запитването, на, на, на общественото допитване. И общо заето можем да е, стигнем до извода, че е, стратегията напълно отговаря на предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз по настояще, а и през едните няколко години, що се отнася до растеж, до, до заетост и прочее към 2020 година. Главните, генералните цели е, се посрещат добре от нашите респонденти. Е, смята се, че те наистина се допълват взаимно. Една слабост, която се забелязва от нашите респонденти, така и тук от вас е недостатъчното участие на различните заинтересовани страни. Не само местните и областните администрации, а и един широк кръг от евентуални партньори. Необходимо е, е твърдят нашите респонденти, различните заинтересовани страни да бъдат по- добре приобщени към стратегията. И до края вече, на втората стъпка, до края на тази година, комисията ще представи конкретните си предложения във връзка е, с прегледа на стратегията. В известието си от 2 март комисията всъщност не взема позиция по въпроса, а, а е, само излага е, обективно резултатите от общественото допитване. И разбира се, е, кохезионната политика, както сме казвали неведнъж, е от решаващо значение като направление за постигане на целите на стратегията Европа 2020 и в тази връзка, разбира се, местните и областните администрации играят централна роля. По кохезионната политика ние вече сме определили е, насока във връзка с Европа 2020 Онова, е, до което стигаме като извод в резултат от анализа, е растящо разминаване, е, е, растат разликите не само между държавите членки, а и в някои от държавите членки, между райони, между области и това в резултат от кризата. А, това имах да ви кажа. Аз, а колегата Лош сега, ако има нещо да допълни. А, да, господин Лош, но ви моля да бъдете пределно кратък. Да, благодаря, госпожо председател. Едно-две неща в допълнение – Обзорът, направен от докладчика, е изчерпателен, представя добро начало за по-нататъчна работа. Ние приветстваме приноса на вашата комисия. Е, редица от основните елементи на реформираната кохезионна политика са в значителна степен вдъхновени, трябва да кажем, от стратегията 2020. Да спомена два-три от тези елемента които са обект на проучване по настоящем от страна на комисията. И по-късно тази година ще докладваме за е, резултата от преговорите по тези елементи. Е, например, кохезионната политика наистина е своеобразна лаборатория е, за изработването на решение в областта на многостепенното управление – е, проучват се различни кодекси на поведение, е, заедно с държавите членки мобилизираме различни заинтересовани страни за включване в работата по реализирането на целите на политиката, които са далеч по-съсредоточени не само по теми, а и по резултати държавите членки, с поднационалните териториални администрации, ние се опитваме да формулираме национално специфични цели и показатели за тази политика. И в хода на, на процеса на програмиране за периода до 2020 година ние ще отразим това. Като разбира се, главната цел е да попълним празнотите, да, да наваксаме пропуснатото по пътя към генералните цели. Това имах да, да добавя и изразявам готовността си, разбира се, да работя в тясно сътрудничество с вашия докладчик. Благодаря, господин докладчикът, по, по становището. А, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за приноса им е, бяха споделени някои важни идеи по въпроси като административната тежест, като е, разширяването на правомощията на е, средното и на местното равнище на самоуправление. И бях много удовлетворен да чуя, че трябва да се ориентираме към реалността. Структурните фондове трябва да имат измерим економически ефект, но преди всичко да се насочени към економически преобразования. Благодаря ви за конструктивните бележки отново. Нека да кажа, понеже докладът е по инициатива на парламента, е, по тема, която всъщност не е идеологически отсветена, мисля, че в края на краищата ще намерим един добър общ знаменател. Благодаря. Благодаря. Вие вече споменахте е, графика на по-нататъчната работа по този доклад. Така че с това можем да приключим по тази точка от дневния ред и да пристъпим към следващата гласуване. Бих искала да ви припомня броят на възможните, т.е. максималния брой гласове от всяка политическа група, това число членове и подгласници. не повече от 12 гласа, значи от НП, не повече от 11 гласа. Ой, 13 значи от НП максимум и 12 от социалисти и демократи. Понеже в момента в залата сте с един повече, имайте предвид – И така, първият акт, който ще гласуваме, е окончателно гласуване на е, становището възможности за зелен растеж за малките и средните предприятия. Господин Дан Ника е докладчик по становището. Можем ли да пристъпим към гласуване? Осмо изменение – и към него имаме искане за устно изменение от страна на докладчика. Има ли възражение по тази процедура? Няма докладчикът да представи устно изменението си. Бихте ли желали, прочим, да кажете нещо? Не, то, то вече е разпространено в писмена форма, казва докладчикът, няма нужда да го прочитам. Добре, значи гласуваме осмото изменение, както бе току-що изменено. За, против, въздържали се, приема се. Първо компромисно. За против, въздържали се, приема се. Компромисно вече в десето, компромисно десето изменение. Да за, против, въздържали се, приема се. Трето компромисно. За, против, въздържали се, приема се. Второ, компромисно за, против, Въздържали се. Приема се. Компромисно 19... О, извинете, изменение 19. Ето го. За. Против. Въздържали се. О, извинявайте, да, да. Извинявайте, това е устно изменение има ли някой против насенето му? Благодаря. И сега вече можем да го гласуваме. 19-то изменено устно за, против, сдържали се, приема се. Благодаря ви за забележката. И сега вече гласуваме 20-то изменение за, против, Сдържали се, отхвърля се. Компромисно четвърто за, против, въздържали се, приема се. Веднага на пето компромисно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Девето. Нали? Девето. Да, компромисно девето за, против, въздържали се, приема се. Компромисно шест. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 49-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 8 за против въздържали се. Приема се. И сега гласуване на целия текст на становището електронно гласуване. Започнете гласуването. гласуваха. Прекратете гласуването. Тридесет и четирима за, един въздържал се, двама против. Приема се становището. Господин Ван, Ван Нистелрой, желаете ли да добавите нещо? Да, позволете ми, госпожо е, председател, за няколко минути да, да споделя някои съображенията, и като много особена беше процедурата. Кратък беше срокът, работихме само на английски язик. Аз е, можех да разчитам на колегите докладчици в сянка, за да постигнем компромисите, някъде 18 на компромисни изменения, но ми се щеше по-добре да отразим мненията на колегите, да, да, да постигнем наистина единно мнение по този нов финансов инструмент. Нашата комисия е първа, която гласува. По настоящем бюджетната и економическата комисия обсъждат докладите съответно Булман и Фернандес – И някои от основните елементи в е, нашия доклад е, ще бъдат отразени в докладите на споменатите две комисии. Значи, това най-общо. На второ място, е, разбира се, как, отново предвид краткия срок, едно от предложенията направени лично от мен, да, да насочим погледа си към е, е, е, един от инструментите, резервът за подобряване на практическите резултати, не, не можа да се осъществи. На първото съвещание на докладчиците в Сянка категорично стигнахме до извода, че не е уместно да се пипат националните парични средства по кохезионната политика. Е, е, общото разбиране е, че е, това е национална прерогатива, която не може да бъде предмет на обсъждане. И аз си мислех за някакъв компромис компромисен текст, в който приканваме Европейската комисия да разгледа всички възможности. Това бе отразено в устното изменение. Аз е, е, тук през последните дни отново разговарях с докладчиците в Сянка. Значи, добра идея е, всъщност, е, нашата комисия да действа по-активно и да видим как, как би могъл да се насочи, да се освои този инструмент, този резерв, е, който, който ще се освоява през периода 18-19. Нали, ние поначало не сме удовлетворени от наличието на такъв резерв. Това е фактически не, не, своеобразен счетоводен трик. И така оставят се пари на страна е, някакси без, без контрол върху, върху харченето им. И ние искахме да си запазим а, е, правата на, на контрол. И, и, и лично аз смятам така. Не върши много, много хубави е, неща по кохезионната политика, по фонда за регионално развитие. Посетили сме ние на място много от тия технологични паркове и така нататък. Е, и имаме основание да сме удовлетворени. Парите са освоени, всичко е наред. Шест години по-късно обаче терена полупразен. Понеже търговски дружества не получават финансиране от банковата система, и фактически се отказват от начинанието си. И, и новият, този нов финансов инструмент дава възможност да се поеме не само по-висок риск, но и по-дългосрочно да се поеме този риск, в някои случаи до десетина години. И, и така по-добре ще се, ще се стимулира така, канализирането, освояването на средствата навсякъде в реалната економика и нали, за преодоляване на кризата, за, за постигането на економическо оживление. Ето защо аз предлагам да гласуваме и ще посоча по, по листата, когато стигнем до там, да гласуваме устното изменение по преамбюла, така че идеята да я има. А, макар и само в преамбюла, иначе аз съм отеглил измененията, които са в основната част за толкова решаващо сега. Обаче, ако сега не отправим категоричния сигнал, спомням си, по, по териториалното измерение, нашата комисия излезе с някои много, много интересни е, идеи и комисията откликна. И, нали, е, вслужиха се в нас и комисията по-късно, и съвета. Така че защо да не опитаме пак? Аз казвам, като стигнем до там по листата, ще ви посоча мястото на устното изменение на преамбюла, което е от значение. Благодаря ви. Благодаря ви за това разширяване на дебата. Така. Пристъпваме към гласуването. Очевидно по точка 6. Европейски фонд за стратегически инвестиции. Току-що чухме докладчика, господин Ван Нисълрой. Компромисно изменение първо. За. Против. Сдържали се. Приема се. 86-то изменение. Така, въздържали се, отхвърля се. 92. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ компромисно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение в две части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част от четвъртото компромисно изменение за, против, въздържали се, приема. Отиваме сега на 105 за въздържали се, отхвърля се. Е, и така на 110 отиваме, което е на две части. Първа част Гласуваме само първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 115. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 116 против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето компромисно. Против, въздържали се, Приема се. Сега 102-то изменение, вижте, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. трета част от 102. Добре. Добре, това, което ми казвате, че имаме промени, които са разпространени до политическите групи вчера, вероятно късно вчера вечерта, така че имаме тази промяна. Нуждае се от малко време да се е, поконсултирате помежду си. Е, просто да ни обясните какво гласуваме, защото аз... Значи има трета част, казва председателката, от е, изменение 102. По трета точка от доклада което е разпространено късно с нощи. Значи, трета част от 102. Да гласуваме. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега отиваме на 131. За против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 135. 135. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто компромисно за против въздържали се приема се. 150 за против въздържали се отхвърля се. 154. За. Против. Раздържали се. Отхвърля се. Компромисно седмо първа част. Значи ще гласуваме на, на, на две, на три, на две, на две части ще гласуваме Седмо компромисно, първа част. Против. Съдържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нататък 156. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим по електронен път. Моля, започнете гласуването по 156-то. Прекратете гласуването. Е. Двама повече гласуват. Прекратете гласуване, ще гласуваме отново. Значи имаме подгласници, да знаете, в залата. Моля ви, не гласувайте. Бро, бройте си хората. Значи 156-то, нали? 156-то изменение по електронен път започнете гласуването. Прекратете гласуването. Тъй. 37 ми са гласували, 19-ма са за, 18-ма са против. Значи, приема се. 157 за. Моля за. 157 против. Въздържали се. Трябва да проверим. 157. Моля. Започнете гласуването. Гласувайте, ако обичате. Прекратете гласуването. и горе-долу същия резултат. 39-ма са гласували, 20-ма са за, 19-ма са против и 157 е прието. 158 моля за, против, въздържали се. Сега е категорично видимо, отхвърля се. Е, 14-то изменение, нали така? Къде е то? Четиринайсто изменение за. Против. Въздържали се. Да проверим. 14 изменение. Започнете гласуването. Прекратете. Двадесет четирима са за, 15 са против. Приема се изменението. 15 изменение. За против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166-то ли? Не, 166-то пада. Значи... Отиваме на 16-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17-то изменение за против, въздържали се, да проверим. Седемнайсто изменение, започнете гласуването, моля. Прекратете гласуването. Двадесет и двама срещу седемнайсет. Приема се изменението. Осмо компромисно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Двайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето компромисно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно десето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30 изменение. За. Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 31. Изменение 31 отпада, защото не бе прието изменение 86. Amendment 36 falls because uh, 89 was not adopted as well. И така, сега преминаваме към компромис номер 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменени 43 сега. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромис 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега компромис 14. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 55. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път. Изменение 55. Моля гласувайте електронно гласуване. Край на гласуването. Двадесет са за, 15 са против. Приема се. 59 сега. Изменение 59. Кой са? Е Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 15. Кой са? Е Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 16. Кой са? Е Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 66 сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 70. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Деветнайсет за, 20 против. Отхвърля се. So we go now to amendment 71. Сега изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 72. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 73 сега. Искате електронна проверка? Така ли? По 75. Все още сме на изменени 73 обяснява председателката и след това ще преминем към 75. Изменение 73 с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не. Благодаря ви. Сега гласуваме по изменение 73 с устното изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега 74. А, извинете. Сега преминаваме към изменени 75. 75. Имаме молба за устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Напълно разбирам това, което каза докладчика в началото, но има затруднение, защото също така в политиката за сближаване има едно забавяне и бих искал да помоля докладчика да приеме устно изменение към устното изменение. Бих искала да прочета предложението да помоли комисията да предостави на бюджетния орган в контекста на средносрочния преглед на многогодишната рамка информация за възможностите за пренасочване на наличните средства към структурните фондове от други източници и завън Европейския фонд за стратегически инвестиции и програмата Хоризонт 2020 година ние не би трябвало да искаме да се намали бюджета на политиката за сближаване. Надявам се, че коми... колегите от комисията ще ме подкрепят. Is Okay, we have actually two oral amendments. Така, в момента имаме две устни изменения. Ще ви помоля за търпение и нека да изчакаме първо реакцията на господин Ван Нистелрой спрямо това допълнително предложение. Искате да кажете нещо, така ли? Е, първо господин Ван Нистелрой. Току-що получих този текст. Честно казано, това е един много широк подход. Той предвижда всички възможности в контекста на средносрочния преглед. Така че да имаме гаранции за финансиране. Жалко е, че този текст повече не упоменава този аспект в явна форма. И искам да помоля госпожа Крел в дебата, който предстои, да включим на всяка цена показателите, за които вече говорих. Трябва да го включим в ключовия дебат. И трябва да отчетем и съобщен Европейската комисия. Европейската комисия трябва да ни предостави информация. Изключително е, е важно да не бъдат изключени тези показатели от формулировката. Не, не ги изключваме, защото ние казваме, че комисията трябва да ни предостави гаранции, че средствата от а, структурните фондове, от механизма за свързване на а, Европа, да не отидат и средства в фонд стратегически инвестиции. Докладчикът не е особено щастлив от това, ще кажа аз. Мисля, че тук имаме една твърде необичайна процедура, но тъй като предложение се вписва в линията, която сме възприели линията за постигане на компромис, мога да съглася. Да, наистина много е важно да запазим нашия стремеж към компромис, защото ще имаме възможност да обсъдим отново този въпрос с Европейската комисия, когато Европейската комисия ще ни представи преглед на всички варианти, включително и резерва за ефективност. Okay, just, just... Резерва за резултати. Така че за момента имаме едно устно изменение. И вие сте съгласен с него, господин Неван Нистора, и заповядайте. Бихме искали да получим текста в писмена форма, защото за нашата партия това е ключов въпрос и цялото ни гласуване ще зависи от формулировката. Искаме да получим текста в писмена форма. Имате ли нужда от малко повече време? Да, наистина, това е решаващ момент в нашето гласуване. We can have one minute. Може би една минута? Да, имате една минута на разположение, за да се запознаете с текста. Okay. Thank you. One... Добре, благодаря ви. Изтече едната минута, която имахте. Моля, займете местата си, за да можем да продължим с гласуването. Do we have any other problems? Имаме ли някакви други проблеми? Не. Само дисциплина. Това е което имам. Е необходимо. Благодаря на всички. Имаме устно изменение. Има ли някой, който е срещу устното изменение? Не. Благодаря ви. Следователно, гласуваме по изменение 75 с устното изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Устното изменение се приема. Сега преминаваме към изменение 76. Кой е за? Против? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 76. Електронно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. 18 за, 21 против. Следователно, изменение 76 се отхвърля. Изменение 77. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 81 за против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Електронно гласуване по изменение 81. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Oh, You didn't vote? А, вие не гласувахте, така ли? Okay. I... Can we... It is... It... Добре. Ще бъде по-лесно да повторим гласуването. И така, забравяме се резултат от предходното гласуване и отново гласуваме по електронен път по изменение 81. Моля, гласувайте на, сега по електронен път. The vote is closed. Край на гласуването. Okay, I'm и така, изменение 81 се приема. Изменение 82. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 84. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Тридесет и двама са за, 6 души са против. Благодаря на докладчика, благодаря на всички и благодаря за компромисите. So, the next vote. И сега следващото ни гласуване е по проект за коригиращ бюджет номер 1 Европейския фонд за стратегически инвестиции. Докладчиката е господин Ван Рой. Започваме с гласуването. Изменение 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 е отеглено. Сега преминаваме към изменение 3. Кой за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4. То отпада. Изменение 5 е следващото. Кой е за? Изменение 5. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Изменение 6. Моля, гласувайте. Vote now. The vote is closed. Край на гласуването. 19 са за, 20 са против. Отхвърля се. Изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. Кой е за? Против. въздържали се, отхвърля се. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 11. Кое е за? Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 14. Сусно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не. Следователно гласуваме по изменение 14 с устното изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И сега Окончателно гласуване. Моля, гласувайте по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Тридесет души са за, пет са против. Докладът се приема с благодарности и поздравления за докладчика. Следващото ни гласуване е е едно един, е единствено гласуване изцяло по изменение на регламент номер 1311 за на многогодишна финансова рамка Имаме само едно гласуване тук. Моля, гласувайте по електронен път. Моля, гласувайте. Close the Край на гласуването. Тридесет и девет са за. Много ви благодаря. Next, the next vote. Следващото гласуване. е по проект на коригиращ бюджет номер 2. Започваме, тъй като виждам, че няма желаящи да направят бележки с изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Гласуваме електронно по изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. има за, 20 против. Изменението се отхвърля. Компромис 1. Компромисно изменение 1, разделно гласуване в две части. Първа част за, против, Извинете, казва председателката, пропуснах нещо. Внесено е устно изменение. Кой е против? Няма гласове против. Гласуваме по компромисно изменение 1, първа част, с устното изменение. За против, въздържали се, аз съм сред въздържалите се. Приема се. Втора част на компромисно изменение едно. Бихте ли могли да си включите микрофона? Приехме първата част, но там бе заличена една формулировка. Сега гласуваме по втората част, в която се съдържа тази формулировка. Защо така? Това са две отделни части, затова може би е важно да отчетем, че става дума за една и съща формулировка, но в две различни части от текста. И така гласуваме по втората част на компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към Изменение четвърто. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. Разделно гласуване в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, втора част. Мислех, че изменение 5 е включено в компромис 1 и няма нужда да го гласуваме. Председателката, права сте, аз Нямам правилния списък за гласуване. Изменение 6, 7 и 8 отпадат, защото приехме компромисно изменение 1. Затова сега гласуваме по изменение 9. Withdraw. Is it withdraw? Okay, so we go. Отеглено ли е? Добре, тогава гласуваме по компромисно изменение 2. С това списъкът за гласуване се съкръщава. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Сега Гласуваме по изменение 12. Има искане за устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не. Гласуваме по изменение 12 с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Гласуваме електронно по целия текст. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Благодаря ви. 37 на за. Няма гласове против. Благодаря ви. Oh, good job. With, of course, Mr. Bustinaro. Господин Бущинаро, госпожо председател, уважаеми колеги, Мога само да ви благодаря за взаимодействието, за приноса ви. Работихме по ускорената процедура. Наистина работихме с много бързи темпове. Благодаря на всички колеги. Благодаря ви. И аз искам да благодаря на всички докладчици, трябваше в рамките на малко време да се справим с много тежки задачи. За това и благодаря на докладчиците и на всички членове на комисията ни. Продължаваме с размяна на мнения за европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто економическо управление – насоки за прилагането на член 23 от регламента за общо приложимите разпоредби. Докладчик по темата е Хосе Бланко Лопес. Сред нас са и докладчиците в сянка, както и представител на комисията. Господин Лопес, имате думата. Бих ли могла да помоля колегите да напуснат залата тихо, за да можем да продължим работа? Господин Лопес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това е първата размяна на мнения по този доклад за насоките за поставянето на макроекономически условия, съгласно член 23 от регламента за общо приложимите разпоредби. Помните, уверен съм, че уважаемите ни колеги от миналия мандат разглеждаха макроекономическите условия като най-сложния елемент от регламента за общо приложимите разпоредби. Този текст се отнася до европейските структурни инвестиционни фондове. Докладчик бе господин Ван Нистелрой. Той работи по доклада заедно с колегата Констанце Крел. Предложенията на НП и на социал-демократите се основаваха на пълно премахване, заличаване на член 23 от регламента Четейки измененията, внесени преди гласуването в пленарна зала по време на миналия мандат, установих, че отмяната на този член е била предложена и в изменения на Обединената левица и на Зелените. Тоест, по време на миналия мандат, целият парламент е бил против член 23. Докладчиците по тогавашния доклад знаят по-добре какви са необходимите процедури за приемането на текста на съвета и комисията на първо четене. По време на процедурата първо четене бе постановен член 23 можем да си представим колко яростно ще се съпротивляват в такъв случай съветът и комисията на отмяната на член 23. Може би колегите могат да ни припомнят какво точно е било обсъдено по време на тристранните консултации тогава. Факт е, че в резултат от тези разговори в момента действа член 23. Ние не можем да променим това положение, тъй като изготвяме само доклад по собствена инициатива. Можем само да се погрижим за това члена да се прилага колкото се може по-разумно и балансирано насоките на комисията предмет на доклада се отнася до първата част на член 23, която урежда препрограмирането на структурните фондове и инвестициите. Те не се отнасят до втората част на член 23, която урежда спирането на плащанията. Имах възможност да разговарям с редица колеги тук в комисията, както и с докладчиците в Сянка. Знам кои са основните въпроси, които будят загриженост от тях. Разговарях и с представители на комисията. Имах възможност да разговарям и с представители на Комитета на регионите. Докладчикът на Комитета на регионите ще присъства на гласуването през месец май. Много интересно ще бъде да чуем неговата гледна точка. Всички сме загрижени във връзка с практическите последици от препрограмирането на финансирането. Загрижени сме във връзка с вероятните разходи и административна тежест, които могат да проистекат от това. Може да има отражение и върху управлението на ниво местни и регионални органи. Може да има последици и за прозрачността. Макроекономическите условия трябва да служат единствено и само на постигането на една по-съгласувана и по-ефективна политика за сближаване. Те не могат да се използват за изключването на най-задлъжнелите региони, тъй като те нито могат да инвестират, нито могат да привлекат финансиране предвид на економическото и социално положение, в което се намират. Не би трябвало местните и регионални органи или гражданите да трябва да преустановят работата по своите проекти поради извършено препрограмиране не би трябвало да се блокира тяхната работа по силата на решения взети на централно равнище. Трябва да се установи взаимодействие с всички нива на управление. Не бива да се поставя под въпрос многостепенното управление, както и принципът на партньорството, който е толкова важен в, за политиката на сближаване. Особено съм загрижен във връзка с участието на парламента и на нашата комисия. Къде точно се вписваме ние в целия процес? Нашата институция е основен гарант за надлежното прилагане на макроекономическите условия. Ще следя отблизо за ролята, която се отрежда на парламента в процеса и най-вече, що се отнася до правомощията ни за упражняване на контрол. Готов съм да приема всякакви идеи и предложения, както от докладчиците в Сянка, така и от колегите в комисията. След две седмици трябва да предам доклада за писмен превод. Ще гласуваме по доклада през месец юли, след като изтече срокът за внасяне на изменения. Надявам се, че всички ще се включите. С удоволствие ще ви слушам. Надявам се, че дебатите ни ще бъдат ползотворни. Ще се опитам да намерям пресечни точки помежду ни, за да постигнем и широк консенсус тук в комисията. Искам да изслушам всички гледни точки, да се надяваме, че те ще допринесат и за постигането на консенсус. Благодаря на господин Бланко Лопес. Давам думата на докладчиците Сянка, господин Полчак. Благодаря. Съгласен съм с казаното от докладчика. Вярно е онова, което каза той за член 23. Европейският парламент, разбира се, ще търси компромис. Затова и ще се опитаме да включим член 23 в регламента за общо приложимите разпоредби. Но възможностите за действие на Европейския парламент бяха силно ограничени. Подобно на Комитета на регионите, смятаме, че член 23 може да окаже несъразмерно въздействие върху местните и регионални органи. В шестия доклад за политиката на сближаване се отбелязва високото ниво на задлъжнялост на някои региони. То се отразява неблагоприятно върху управлението на ниво региони. Насоките не допринасят за доизясняването на текста. Те трябва да бъдат усъвършенствани. Трябва да има и по-голяма предвидимост, така че да няма вратички. Европейският парламент трябва да изиграе своята роля, така както очакват от него Комитетът на регионите и местните и регионални органи. Трябва да се намерят възможности за добро тълкуване на член 23 първата част на член 23, отнасяща се до искането за препрограмиране, ще доведе до големи проблеми от административна гледна точка, тъй като ще се увеличи административната тежест. В текста не се посочва ясно дали списъкът с критерии е изчерпателен – или не. Нека изтъкна също така, че някои от разпоредбите са безсмислени. Така, например, според Европейската комисия, процедурата по искания за препрограмиране може да започне едва през 2015 година няма никакъв смисъл в тази разпоредба. Нека изтъкна също така, че трябва да се гарантира надлежното участие на Европейския парламент в процеса. Трябва да имаме възможност за демократичен контрол. Член 23, параграф 15 трябва да бъде разписан по-подробно би трябвало Европейската комисия да е задължена надлежно да предоставя информация на Европейския парламент. Тази разпоредба трябва да бъде подсилена. Разполагаме с нов силен инструмент, но не и с насоки за неговото прилагане. или по-скоро съществуващите насоки не са достатъчно точни. Имам следния въпрос. Какво следва да предприеме Европейската комисия, например, по отношение на Гърция или Франция, що се отнася до макроекономическите условия? Всички трябва да помислим по този въпрос възниква и въпросът за това дали няма вероятност от политизиране на процедурата. Това бе всичко от моя страна. Благодаря на докладчика за взаимодействието. Продължаваме с докладчиците в сянка, госпожа Томашич. Hvala lijepa. Dobro Благодаря ви. Имаме нужда от добро економическо управление, за да можем да реализираме ефикасно политиката за сближаване и да подпомогнем развитието на регионите. Целта е да се засили ефикасността на разходването на средства в Европейския съюз в условия на бюджетни ограничения. Необходимо е да се преодолеят прекомерните нива на задлъжнялост и дефицит, нещо, което е вредно за економиката и растежа. Регламентът предлага по-силна връзка между политиката за сближаване и економическото управление в Европейския съюз. Програмите следва да отчитат националните програми за реформа и съответните препоръки, отнасящи се до конкретни държави. Също така се предвиждат мерки, гарантиращи това, че структурните и други фондове подпомагат политиката насочена към регионалното развитие. Смятам, че следва да се избягва честото препрограмиране, защото това може да доведе до подкопаване на доверието към партньорските споразумения и ще намали също така предсказуемостта. В крайна сметка, държавите членки се сблъскват с дългосрочни проблеми основно. За това Европейската комисия следва много внимателно да подхожда към прилагането на своите правомощия за препрограмиране. Следва да се подчертай, че програмирането може да накърни и интересите на общинските и регионални органи управление на общините и регионите, които иначе могат да изпълняват бюджета си по балансиран начин. Благодаря ви. Не виждам господин Рен. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, тъй като замествам господин заместник докладчика по темата, господин Рен. Става въпрос за доброто економическо управление на инвестиционните програми и за управлението на макроекономическите параметри. От наша гледна точка – насоките на комисията са една много добра първоначална стъпка. Обаче, нещо трябва да се има предвид. Европейският парламент трябва да бъде информиран. И разбира се, ние на среща ще информираме всички заинтересовани за своите инициативи. Между другото, що се отнася до преустановяване на плащанията в някои случаи. Трябва да видим на практика как ще станат нещата, понеже, както казват нашите английски приятели, баницата се разбира като я опиташ. Така че хубаво, насоки имаме, рецептата е добра, обаче трябва да видим как на практика ще станат нещата. Ook daadwerkelijk dan uh, onze punten kunnen maken. Давай. Та така, трябва да продължим структурирания диалог с Европейската комисия и да настояваме за своето. Това е, госпожа председател. Госпожа Андерсън, желаете ли да вземете думата? Заповядайте. Както знаете, Европейският парламент беше категорично против е, добавянето на макроекономически параметри към кохезионната политика по редица причини. И от гледна точка на Шинфейн, е, политическата партия, към която се числя, нашето главно възражение е, че по този начин се посяга е, на економическия суверенитет на ирландската държава в полза на комисията и на комитета за економическите ограничения. Поддържниците на макроекономическите параметри е, твърдят, че по този начин ще се увеличи положителното въздействие на фондовете. Но всъщност в условията на бюджетни ограничения ефикасността на тези фондове се намалява и ние можем да намалим отрицателния ефект на тези ограничения, ако изключим частта, е, с която държавите членки участват по съфинансиране в тези фондове, ако тази част бъде изключена от калкулирането на бюджетния дефицит. Комисията вече е приела такава мярка по отношение на плана Юнкер – като стимул държавите да участват със собствени средства. Така че ние трябва да подкрепяме държавите членки да инвестират повече в е, е, регионите си. Е, ние сме против политиката на бюджетни съкрещения, която води Лондон, например. И а, ние съответно не можем да не възприемаме друга позиция в Брюксел. Докладът на нашата комисия ще трябва също да разгледа въпроса за евентуалното прекъсване на плащанията за по-слабите държави членки и области, които в значителна степен разчитат на тези средства. Тук става въпрос за части от Съюза, които вече са подложени на сериозен социално-економически натиск. И е, временното спиране на плащанията би влушило положението. Ние, като членове на нашата комисия, би следвало да се противопоставим на това. Благодаря. И сега нашия докладчик е, дали желае... Впрочем, господин Ропе, сега имаме госпожа Малетич. Благодаря, госпожо председател. Изключително важен и комплициран въпрос, който заслужава цялото ни внимание. Първо не можем във всеки отделен случай да действаме по един и същ начин. В държавите членки положението е съвсем различно. Някои държави членки имат национални е, програми, други имат е, областни. Някои държави членки са внесли е, една, две или три програми, други стотици. Така че и по този критерий държавите членки се различават. Освен това, трябва да имаме предвид, че една част от дадена държава членка не може да напредва економически, ако цялата страна има структурни проблеми и страда от макроекономически диспропорции. и целта на кохезионната политика е именно да, да преодолява тези разминавания. Нашата цел следва да бъде да, да, да насърчаваме създаването на благоприятна стопанска среда, гъвкави, устойчиви пазари и държавни финанси. И освен това, е, бюджетна консолидация, която да благоприятства растежа. Виждаме, в редица държави членки, поради тежките бюджетни ограничения, е, се поставя под заплаха цялата кохезионна политика. И трябва да намерим добри, добри такива решения, да, чрез кохезионната политика, да търсим решение на проблемите за економическото управление. Комисията следва да има предвид при това, както казах, че не е възможно с едно решение да се подхожда навсякъде. Така че за да постигнем успех, Насоките трябва да бъдат прости, да отчитат разликите в Европейския съюз и освен това да дадат възможност за бързо реагиране. Нали, да, да не се спира цялата оперативна програма, заради е, намеса, свързан с някои мерки в изпълнение на страновите препоръки. Трябва да има някаква заделена част за техническо съдействие, да кажем, вместо да се е, нарушава осъществяването на всички тематични приоритети, е, поради такива специални извънредни мерки, които държавата следва да приеме. Насоките в момента не отговарят на, на тези, според мен, изискванията. Първо трябва да видим как да бъдат е, направени по-приложими на практика. Благодаря, госпожа Данато. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на колегата докладчик е, за работата му. Е, въпросът е много спорен, още от предишния мандат на парламента. Аз тогава не бях е, член на парламента, но знам много добре, че само парламентът се е противопоставил категорично на включването на този член. Ще изчакаме окончателния вид на доклада, но според е, мен, е, и това е общо мнение на повечето политически групи, формулировката на 23-ти член буди сериозна тревога. Е, комисията казва, че спирането на плащанията ще бъде последна мярка. Помня си, спомням си тези изявления, направени от комисаря Хан миналата година. Той в края на преговорите каза, че макроекономическите параметри ще бъдат използвани за критерии, когато една държава членка системно отказва да изпълнява страновите си препоръки. Аз се надявах това да бъде чисто и просто теоретична възможност. Но макроекономическия критерий всъщност санкционира една част от страната за не така доброто поведение на центъра. По този начин се посяга на субсидиарността така на краищата местната и областната администрация не може да носи цялата отговорност за прекомерната бюджетна задлъжнялост на страната. По Конституция местните и областните самоуправления следва да работят с балансиран бюджет. тази връзка бих искал да се позова и на становището на Комитета на регионите от месец февруари – което се твърди, че комисията си противоречи. От една страна в известието си от миналия месец януари, в което призовава за бюджет на гъвкавост, е, комисията е готова да приеме вътрешно преразпределение на инвестиционните средства в държавата членка, от друга страна по програмите на инвестиционните фондове това се оказва невъзможно. Сега ние не можем да променим, разбира се, формулировката на 23 ти член, но аз се надявам нашата комисия да излезе с един категоричен, смел доклад. Благодаря. Не виждам други желаещи. Сега е, има представители на две генерални дирекции от комисията. Вижте коя ще се изкаже първа. Генерална дирекция региони. Благодаря, госпожо председател. Ние благодарим на, на докладчика, на докладците в сянка. Първо да видим какъв е контекстът. Защо комисията е публикувала тези насоки? Приемането на насоките проистича от изявление, публикувано в официален вестник на Европейския съюз – съгласно което комисията се ангажира да публикува насоки за уясняване на редица въпроси по първата част на 23 ти член. Алинеите му от първа до 6. Значи да първо трябва да се знае. Насоките се отнасят само за тази част от 23 ти член. Първа до 6 алинея. И в частност, в изявлението си комисията е, посочва, че следва по подробно да се е, разясни механизма на прегледа и, и на санкциите. Е, комисията е, следва да изясни понятието ефикасни действия по шестата алинея от 23 член да посочи обстоятелствата, при които може да се стигне до спиране на плащанията, впрочем, при неприемане на ефикасни мерки от държавите членки, и критериите, които според комисията ще бъдат е, относими е, към вземането на решение за спиране на плащанията по програми и по обем. Това бе същината на насоките, прияти от през юли миналата година и те вече, мисля, е, решават лица от повдигнатите от парламента въпроси. Първо, партньорските споразумения и програми, когато се приемат, следва да отчитат страновите препоръки. Значи те трябва в самото си начало вече да съответстват на последните препоръки отправени към страната в областта на макроекономическата политика. И е, добре е това, за да не се изменят и допълват програмите в краткосрочен план. И това е причината, прочим, по която в регламента се определя срок между 15 и 19 година. Освен това, комисията предпочита по-скоро стабилност, както казах, е, е, е, за сметка на честото програмиране, предвид структурния характер на тази политика. И в случай на препрограмиране, то ще се осъществи само когато комисията сметне, че ползата от препрограмирането превишава неудобствата и евентуалната допълнителна административна тежест. И във всеки случай комисията е, ще се стреми е, броя на подлежащите на препрограмиране програми да бъде възможно минимален казвате някои с по 3-4 програми, други държави членки с много повече, но, но комисията подчертава, че ще се стреми към максимална простота на този ред. А това, тези разлики между държавите членки е, са също <coughs> обяснение на това, защо насоките не могат да се обърнат с лице към проблемите на всички държави членки. Трябва да се има преди обаче, че първо законодателят е дал известна свобода на преценка на комисията и от друга страна предвид големите разлики между държавите членки, насоките поначало не могат да решат всички въпроси. Що се отнася до, до прегледа и измененията, бих искал да кажа, че ако е на лице някаква странова препоръка или, или препоръка на съвета, която води до евентуално препрограмиране, комисията ще отправи своето искане в срок от 6 месеца от приемането на акта от съвета и съответно искането ще бъде мотивирано Тоест, ще се посочва минималното съдържание на измененията, които трябва да въведат държавите членки, очакваните преразпределения на, на финансовите средства и евентуалното засилване на програмите. Тъй като по страновите препоръки ще се посочва и това, но така на краища държавата членка ще определя кои програми следва да бъдат свити или съкратени предвид нарасналата активност или обем на други програми. И във всеки случай програмите, които според комисията са най-важни, няма да подлежат на, на съкръщаване и това комисията изрично ще посочва. В насоките също се развива въпроса за ефикасните действия на държавите членки. Държавата, държавите членки следва Тоест, комисията ще посочва на вниманието на държавата членка какво трябва да включи в своето предложение и възоснова на него пак ще прецени дали всички проблеми са третирани. Засяга се въпроса също за условията, при които може да се стигне до спиране на плащанията. Ясният е, случай е, е когато държавата членка оставя без каквито и да било последици препоръките, т.е. не приема каквито и да било действия, да не говорим за ефикасни. Ам, и разбира се, по този списък в насоките комисията ще преценява дали има ефикасни действия или не. Възоснова на тази своя констатация комисията може да спре или да не спре е, в оставащата част от въпросния 23 член е категорично казано, че това е по преценка на комисията във всеки отделен случай. И най-сетне критериите за подбор на програмите за спиране на плащанията. Три са принципите. Мярката трябва да бъде пропорционална и ефикасна, т.е спирането на плащанията е, ще бъде организирано така, че да стимулира, а не да, да фактически санкционира държавата членка. След това принципа на равнопоставеност между комисията и държавите членки, относителният дял на спрените средства от БВП и други подобни и в е, насоките също се казва, че преодоляване, че, че ще се разгледа преодоляването на фактори подобни на тези от, от второто направление, в това число безработица и економическа рецесия. Накрая, причината по която Европейският парламент не е упоменат в насоките е, че в изявлението, на което се основават тези насоки, Европейският парламент не фигурира. Няма съмнение обаче, че комисията изцяло ще спази в текста на 15, на 15 линея, т.е. парламентът ще бъде информиран за изпълнението или прилагането на този член – и още когато възникне събитие, което би могло да доведе до спиране на плащанията. И във всеки случай комисията ще бъде готова е, за структурен диалог. по прилагането на този член. И накрая по-конкретно някои от изказванията, които прозвучаха тук, е, за административната тежест, да, Комисията знае, че всяко, дори минимално препрограмиране ще увеличи административната тежест, както за комисията, така и за държавите членки, но това е и причината, по която ние категорично посочваме, че препрограмирането е, ще е, се прилага, когато ползата от него очевидно е по-висока отколкото ползата при запазване на статуквото. Що се отнася до спирането на плащанията и влиянието върху различните степени на управление, сега бих искал да подчертая, че спирането няма да се дължи най-вече на, на някакви економически проблеми, а на безрезултатните действия на държавите членки. Тоест най-застрашените от спиране не са непременно тези, които имат най-тежки економически проблеми. И отново бих искал да подчертая – ам, че комисията във всеки случай ще действа бързо, е, за да няма припокриване между семестрите, т.е. всичко да се изчисти до края на даден семестър и преди приемането на новите, поредните странови препоръки по семестъра от съвета. Благодаря. Благодаря ви за това подробно обяснение. Има ли други желащи да се изкажат? Генерална дирекция економика и финанси, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на всички изказали се, както и моя колега от Генерална дирекция регионално развитие. Насоките се отнасят само към първата част на механизма, т.е. препрограмирането. Ние по тази причина не бихме искали да се спираме на втората част от механизма. Но бих искал да припомня някои най-общи аспекти на поставянето на макроекономическите условия. Първо не е член 23, който се отнася до това и той не накърнява интересите на регионите. Не може да има регионален растеж без здрави и стабилни макроекономически условия. Също така Замисълът на член 23 е отчел различни проблеми, поставени от Европейския парламент по време на преговорите. Необходимостта от засилна механизма, също така към поставянето на макроекономически условия, са били добавени редица предпазни мерки. Също така следва да се разглежда този член в контекста на пакта за стабилност и растеж. Комисията е ангажирана с пълното използване на възможностите за гъвкавост, предвидени от пакта за растеж и стабилност, а с целта се насочат инвестициите по отговорен начин. На 13 януаря комисията излезе съобщение, в което се съдържа подхода на комисията, а именно стремежа да се насърчава растеж по начин, който не увръща бюджетно-данъчната сфера. Това се обсъжда в момента в съответната работна група на съвета и скоро вече ще започне реалната работа. Така че цялата необходима информация се съдържа в съобщението на комисията. Благодаря ви. Благодаря ви. Бих искала само да отвърна, че за нашата комисия този доклад е изключително важен, защото той представлява продължение на това, което беше започнато по време на предишния мандат на парламента. Искаме да покажем, че ролята на парламента е изключително важна в целия процес на изпълнение. И също така искам да кажа, че смятаме да следим много отблизо и да гарантираме това, че системата съдейства за това общините и регионите да изпълнят своите цели в контекста на политиката за сближаване. Господин Бланко Лопес, имате думата за заключителни бележки. Много ви благодаря. Благодаря на всички изказали се. Благодаря ви за изказаните мисли. Няма сега да се връщаме към обсъждането на съдържанието на член 23. Това, към което се стремим тук е да установим как да допринесем за един балансиран, справедлив подход, е така че този член да се изпълнява по подходящ начин. Това, което може нашата комисия в контекста на европейския семестър и каква роля можем да играем при прилагането на условията, свързани с макроекономическата ситуация. Това е нещо, върху което трябва да средоточим. Благодаря още веднъж на всички изказали се. Бих искал да се върна към нещо, което казах в уводното си слово. Нещо, което предизвиква загриженост. Да, разбира се, когато имаме инвестиции и средства от регионите и от общините, които подлежат на промяна в резултат от това, че правителствата на държавите членки не изпълняват макроекономическите условия. По този начин се наказват общините и регионите. От гледна точка на правителството на държавата, ние говорим за добро управление, обаче тук сме в една ситуация, в която органите за местно самоуправление и регионално управление ще бъдат неблагоприятно засегнати, защото правителствата на, правителството на съответната държава не изпълнява задълженията си. Тоест, ние трябва да помислим как да избегнем това да бъдат наказани органите за местно самоуправление, как да бъдат да бъде избегнато наказването на общините, защото, както правилно казаха тук много колеги, това само ще влуши още повече ситуацията в онези общини, където ситуацията вече е тежка за това. Имаме нужда от един балансиран доклад, в който ясно да заявим, че не подлагаме на съмнение самия член, но нито пък искаме да повтаряме обсъждането. Трябва да заявим обаче, че Европейският парламент изисква да се дадат гаранции за справедливо прилагане на принципа за макроекономическите условия. От това, което казаха докладчиците в Сянка и комисия, виждаме, че има желание да се придаде още по-голямо значение на този важен въпрос, тази важна тема. Смятам, че съгласието, консенсуса следва да се запазят, защото от това зависи и резултата при окончателното гласуване. Разбира се, ще предоставя проектотекста на докладчиците сянка и ще предоставя първия проектотекст, така че да могат да бъдат внесени всички предложения за изменения. Благодаря ви. Благодаря ви, благодаря на всички за много плодотворното обсъждане. С това приключваме с нашия дневен ред за заседанието преди обяд. Благодаря на всички и сега продължаваме с заседание на координаторите. Моля координаторите да останат в салата за заседание на координаторите, което се провежда при закрити врата. С останалите колеги ще се видим в 3 часа след обед.